fratelli. Bene, benvenuti a tutti. Добре дошли на всички. Innanzitutto un caloroso benvenuto. Преди всичко горещо, добре дошли на всички вас. И за мен е удоволствие да открия това заседание, което е Комисията земеделие и град... земеделското развитие в този мандат. Мандат, който ще трябва да се справи с много сериозни предизвикателства за бъдещето на нашето земеделие. И само една комисия по земеделието и един силен парламент могат да успеят да развият и защитават интересите на 10 милиона земеделски стопани и 500 милиона европейски потребители. Най-напред искам да припомня, че днесната среща се излъчва а, и за, превежда се на 22 езика, без малтийски и ирландски. Както знаете, Основната цяло на днешното заседание е избора на председателя и на заместник-председателите на нашата комисия. Имаме нужда да гласуваме електронно днес. Ако някой си е забравил картата, има на разположение карти за заместване, така че моля всеки да провери. Най-напред ще изберем новия председател – след това ще изберем заместник-председателите. Според регламента, необходимия кворум за избор на нашия нов президент, председател е 10 члена, които физически да присъстват. Максималния брой е 48 в комисията Агри. Днес, ако не присъстват всичките десни членове, Имаме ли вече а, имена? А, okay. Abbiamo alcuni membri sostituti. Имаме някои заместници. Е, Крис Рабанен, Андрей Бредфорд. I'm, I'm a substitute for Andrea Bradford. Sara okay. Serdas. It's noted. Okay, okay. E poi... Жила Ребретон ще, бъде, ще замества uh, Джоли Бери. Will... И Даяна Дотс ще бъде, зам... ще бъде заместен от Иван Синчи. Синчич. Синчич. Окей. Okay. Окей. E okay. Procederemo. Please, Peter ja. Nein, äh, Sie haben vergessen, meinen Namen zu erwähnen. Also der Peter Jahr vertritt heute Mr. Savama. Fürs Protokoll, ja. Ich моля това да бъде записано. Ще замествам господин Салама. Sì, sì, Peter, I already said at the beginning, Petri Sarvana will be replaced by Peter Yara. I forgot to say your name. Okay. И сега нека да направим един пробен, едно пробно гласуване, за да проверим системата за гласуване дали работи. Така може да проверим дали всички си е, разполагат с картите си. Ако всички са готови, моля да направим една проба. Моля, гласувайте. Това е тест, за да проверим системата. Okay. One, SND, one SND too much. We have, we have one SND. Един член на Сицилия Демократи в повече. Мак Тарабела. Non fare il furbo. Now it's okay? No, no. No. There's one more too. Who is? Abbiamo ancora un voto di troppo. Така, има пак един глас повече. Имаме 49 гласа, а пък трябва да сме 48. Всъщност, машината не казва от къде е този глас повече. E Само членовете и заместник членовете, които, които упоменахме. Окей, а è okay, Добре, сега вече нещата са добре, моля. Uh, Дачан Чилос не е тук. Шарлз Гомес гласува на неговото място. Окей, okay, Урик, we will take notes about that. Allora, ora chiederò... И така, сега от политическите групи моля да представят своите кандидати за длъжността председател на комисията. Искам да ви припомня, че всеки кандидат трябва да бъде член, титуляр на нашата комисия и да е попълнил декларацията за финансови интереси, декларацията на код, етичния кодекс. И сега политическите групи имат думата. Кой ще вземе думата? Благодаря, господин председател. Аз представям кандидатурата на кандидатката от групата на Демокрация Максет Пима Bene, Maxet Мие Максет Пирсакас. Приема ли е, кандидатурата? Да, приемам е, кандидатурата. Бене, грация. Добре, благодаря. Обръщам се към другите политически групи. Моля. Е, ЕНП. Presidente, quisiera en nombre del Ние представяме като кандидатура сеньор Норберт Линч като кандидат за председателство на комисията. Норберт Линч, акцепта ла кандидатура? Приемате ли кандидатурата? Добре. И така, ако няма други желаящи за това място, потвърждавам, че уважаемия Максет и Норберт Линц са титуляри на нашата комисия, изпълнили са, попълнили са своите декларации за финансови интереси и декларацията по етичния кодекс. Следователно, аз обявявам, че гласуването за открито, моля. Искам да припомня, че за да гласувате, Норберт Линц ще бъде с червен цвят. А Максет Пибакас ще гласувате с зелената светлина. Е tutto chiaro? Avremo un вото унико. Едно единствено гласуване ще има за кандидата на ЕНАП Норбет Линц. Натискате червения бутон. За Максет Пибакас ще трябва да натиснете зеления бутон. Е chiaro a Нали всичко е ясно. Моля, гласувайте. Окей. Okay. Вото кюсо. Гласуването приключи. Норберт Линц. Норберт Линц получи 36 гласа за кандидатската Максет Пибакас е с 11 гласа. Следователно Норбет Линц е избран за председател на комисията. Норбет Линц е отенуто la мажоранца assoluta. Получи е, мнозинство и следователно аз го приканвам да вземе мястото си на е,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 за доверието, което ми гласувате. Имаме доста работа в областта на замеделието, а и по други теми също, които земеделските стопани и потребителите очакват. Така че трябва много бързо да запретнем ръкави, да се захванем за работа. Трябва да продължим веднага с гласуването на заместник-председателите. Ето защо аз предлагам да преминем на английски, за да няма грешки, казва председателя и чета Let us и така, скъпи колеги, нека да пристъпим към избора на заместни председателите на комисията АГРИ. Започваме с избирането на първия заместни председател, след което ще изберем отделно, е, последователно третият и четвъртият заместни вторият и четвъртият заместни председател на комисията. Съгласно правилника съдността на парламента, нужният кворум е 12 члена на комисията, а максималният брой гласове в нашата комисия е 48. като се броят гласовете и на пълноправните, и на членове, и на членовете заместници. Мисля, че няма нужда да повтарям имената на заместниците, които гласуват днес. Ако политическите групи искат да ни осведомят за други заместия, които ще вземат участие в гласуването, моля да го направят сега. Не виждам никой да иска думата. Euh, Благодаря, господин председател. За да спазим демокрацията в тази институция, групата Енетичност демокрация представя кандидатурата на госпожа Максет Пиберкас au titre de la première vice-présidence. За първи заместник-председател. Окей. Okay. Okay. Da waren wir, da waren wir jetzt noch gar nicht gelandet, aber ähm, die, yeah, die Kandidatur. Не бяхме стигнали до там все още, но си отбелязваме тази кандидатура. И така, продължавам. И помним също така, че равенството на половете и географското равновесие трябва да бъдат спазени при съставянето на бюрото на всяка една от парламентарните комисии. Така че сега се обръщам с молба към координатор от политическите групи да направят своите предложения за първо изместен председател на комисията по селско стопанство. Припомням ви, че кандидатът трябва да бъде пълноправен член на нашата комисия и трябва да е попълнил декларацията за финансови интереси, както и декларацията свързана с с кодекса за поведение. Мартин Хойслинг има думата. Предлагам Франциско Гайеро за поста първи заместник председател. Okay, Francisco Guerrero ist vorgeschlagen. Die Idee hat vorgeschlagen. Франциско е предложен за кандидат. Групата ИД също предложи своят кандидат. Е, е, Госпожа Пир Бака също беше предложена от името на групата Идентичност и демокрация. Двамата кандидати приемате ли кандидатурата? Yeah. Oui, bien sûr, j'accepte la candidature pour la première vice-présidente. да, приемам кандидатурата. Dann stellt sich die Frage, ob wir äh, geheim такъв случай се поставя въпроса дали ще гласуваме с тайно гласуване. Ще пристъпим към тайно гласуване. Не, извинете. Понякога човек прави грешки като е, новодушъл. Ще трябва да се пристъпи към тайно гласуване за поста на първи заместник председател. Also, eine geheime Abstimmung und... Ähm... И така пристъпваме към тайното гласуване. Онези от вас, които искат да гласуват за господин Герейро, моля да натиснат зеленият бутон, а който иска да гласува за госпожа Пьербакас, моля да гласувате с червения бутон.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 Прекратете гласуването. 38 гласа за господин Герейро и 6 гласа за госпожа Пирбекас. Господин Герейро, моля да се присъедините към нас Okay, dann können wir zum äh, zweiten Vizepräsidenten. Oder zum И така пристъпваме към е, избирането на втори заместник председател. Моля за внасяне на кандидатури. Gracias, presidente. En nombre del Grupo Popular Europeo. Благодаря, господин председател. От името на е, НЛП. ние а, предлагаме господин Даниел Бура. Gibt's weitere Vorschläge? Има ли други предложения? Благодаря, господин председател. Да, пак за да спазиме демократичния принцип, нашата група представя за втори кандидатурата представяме на госпожа Максет Пибаркас. Vielen Dank. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann können Благодаря ви. Има ли други предложения? Не виждам такива. В такъв случай отново ще пристъпим към гласуване със същият метод. Който иска да гласува за Даниел Буда, моля да натисне зеления бутон. А, който иска да гласува за госпожа Пирбакас, моля да използва червения бутон. Моля, гласувайте. Dann können wir die Abstimmung. Прекратете гласуването. Господин Буда получава 37 гласа, а госпожа Пирбакас 7. Господин Буда, моля, спасните към нас на председателската маса. Ja, <clears throat> liebe äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm... Скъпи колеги, за следващите два тура от гласуването имаме известни трудности представители на няколко политически групи поискаха да вземат думата. но скоро ще изтече отделеното ни време и ще трябва да напуснем залата. Кой иска да вземе думата? E- Благодаря, господин председател. Социалисти и демократи смятат, че, че е, на 23 юли може би ще трябва да се разгледа този въпрос. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Glückwunsch. Wir wissen, dass jetzt um... Господин председател, моите поздравления. Знаем, че за длъжността трети заместник председател има няколко кандидати, но аз все пак ще предложа първо да е, гласуваме за четвъртия заместник председател. Also ich, ich schließe mich Frau Müller an, äh, dass wir jetzt über Platz. Аз съм съгласен с е, госпожа Миля да изберем четвъртия заместник председател, пък за третия ще го отложим за следващото заседание. Okay. Oh, it's me. Thank you. On behalf of the от името на групата на ЕКР бих искала да предложа за кандидата за трети безместни председател госпожа Мазаля Вилар. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Мисля, че ще бъде добре и ще бъде едно добро послание за началото на тази комисия да не отлагаме нещата и избора на третия заместник председател и заместник председателка се да бъде направено сега. Ähm, Мисля, че е, сега трябва да говорим по процедурни въпроси. Има две искания за отлагане на гласуването. Пълно отлагане за избора на двата останали, двете останали длъжности местни председатели и едно искане от две групи за гласуване на четвъртия заместник председател. Ähm, jetzt, jetzt ist die Frage, äh, wo die Mehrheiten, wo die Mehrheiten sind. Става дума сега да решим този въпрос, да има мнозинство. Две групи предложиха да се премине към гласуването на четвъртия заместник председател и една група предлага пък да се отложат и двете гласувания за следващия път. Аз предлагам следователно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 Поздравления най-напред за избирането ви, но ми се струва, че ако не изберем сега третия съместник председател, такъв случай по-добре да спрем до тук и да изчакаме на заседанието ни след две седмици. Нищо няма да се случи междувременно и смятам, че трябва да се гласува по предварително определеният ред. Т.е. първо трети, след което четвърти смеси председател. Процедурна гледна точка това според мен е правилният метод на действие. Ако обърнем реда, това не е коректно, така че нека тогава да гласуваме за отлагането и ако ще се отложи да то да бъде за две седмици. Добре. В такъв случай има предложение да се закрие днешното заседание, да се отложи гласуването на заместни... трети, четвърти заместни председател за след две седмици. Който е за, моля да вдигне ръка. Okay, also das machen wir elektronisch. Wer für, wer für die Verschiebung. Добре, нека тогава да гласуваме електронно. Ако сте за отлагането и на третия, и на четвъртия заместник председател, моля да натиснете зеления бутон. Ако сте против отлагането, моля да натиснете червения бутон. Okay, dann schließe ich die Abstimmung. Прекратете гласуването. 29 гласа за отлагането, 16 гласа против. В такъв случай ще изберем трети и четвърти изметни председател на 23 юли. Добре. И сега ми остава само да обявя датата на следващото заседание, а именно 23 юли. 20 юли, vormittags и nachmittags. На 23 юли сутринта и след обед ще заседаваме. Много ви благодаря. Закривам заседанието.